Meine Damen und Herren. Е, дами и господа, е, добро утро. ако, ако обичате, преустановете разговорите или за да се чуваме, или за да си доспите спокойно. И така, стигаме до 13-та точка от дневния ред. Благодаря, господин председател. Има един доклад, който трябваше да гласуваме днес на господин Тарант за ролята на общата политика за сигурност и отбрана и ролята в кризи, свързани с климата и природни бедствия. Според мен по него все още има преговори по някои изменения и заради това предлагам да отложим гласуването на този доклад за друг път. Well, actually, е, всъщност, да, да, това, което господин Денджан каза, а, ние а, е, закъсняваме с измененията заради активни преговори. А, по принцип, е, аз съм твърд поддържник на това да се придържаме към дневния ред, защото според мен винаги малко бързаме, но ако обичате само две секунди, мисля, че в този случай при всяко отлагане Народната партия ще стигне до по-близка идея на доклада. Аз не знам какво ще направя другите, като председател не мога да го знам. Мисля, че се съгласяваме да се отложи гласуването. В такъв случай нека да пристъпим към гласуване на доклада Джана по въпроси свързани с пари. Госпожа Джаникао, тук ли сте? Кой представлява госпожа Джинаку? Ку? Кой замества госпожа Джина Ку? Госпожа Ку ще дойде с малко закъснение и заради това предлагам да пристъпим към следващия доклад. Госпожа Брантнер, имате ли забележка? Изменение 17 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. Първо, за, против, въздържали се, приема се. Две също се приема. Трето, за, приема се. 4 за, приема се. 20 за, против, отхвърля се. 21 за, против, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, приема се. Седмо изменение – Е, е, от 7 до 10 включително и компромисното изменение за, против, въздържали се, приема се. Дванайсето за, приема се. 23 за. Не, то отпада. 13 за. Против. Приема се. 14 за. Приема се. 15 за. Приема се. 16 за. Приема се. 28 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Електронно гласуване е, по целия шедьовър. 57 за, 2 не, 1 въздържал се. Поздравление, госпожо Брантнер. И така сега се връщаме назад. 13 точка от дневния ред. Госпожа Джанако присъства. Госпожо Джанако, имате ли нещо да кажете? Изменение номер 4. Сега имаше искане за раздално гласуване. Нямам проблеми като докладчик, защото има четири изменения. Е, има и освен това две устни изменения. Благодаря ви. Благодаря. А, в такъв случай можем бързо да гласуваме. Първо изменение, компромисно. За против въздържали се, приема се. Второ, е, второ компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. Седмо изменение, устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Единайсето изменение за, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се. Отхвърля се, нека се пак да проверим. Това означава електронно гласуване, ако обичате. Е, край на гласуването. Приема се 16-то е, срещу 45 против... Не, пардон, отхвърля се. 13-то за. Приема се. 14-то за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 15-то е, с основно изменение за. Против. Въздържали се, приема се. 16 Компромисно изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, приема се. 20 за, приема се. 21. Устно изменение за, против, приема се. електронно гласуване е, за е, доклада в неговата цялост. Край на гласуването. Приема се с 59 гласа за, 4 против, 1 въздържал се. Поздравление за госпожа Джана Кук която много добре подготви представенето на своя доклад. Пристъпваме към 16-та точка от дневния ред. Госпожа Овилан е докладчик. Говорим а, за препоръка до съвета по случая Сергей Магницки. Госпожо Охоланд, имате ли нещо да кажете преди да пристъпим към гласуването? Не? Добре. Е, в такъв случай пристъпваме към гласуването. Първо изменение за. Против, въздържали се, приема се. Второ за. Приема се. Измененията Шулц. Не искате ли да ги, прием... да ги гласуваме заедно? Трето за. Против, въздържали се, приема се. Четвърто за. Приема се. Пето за. Против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 за тези, които присъстваха на дискусията по измененията, е, може би знае, че имаше само един проблем по доклада, десето изменение е, и е, в края на краищата, след доста интересна дискусия, ние Чухме и мнението и на социалистите, че можем да се споразумеем по компромисното изменение и за това искам да предложа изменението като устно изменение, и сега параграфът е следния. Насърчава съвета да вземе активно становище по е, нарушенията на човешките права е, в Русия възоснова на добре документирани е, убедителни доказателства и да въведе подобни ограничителни мерки като крайни мерки. Точка. Добре, гласуваме десето изменение. За против въздържали се приема се. 11 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронно гласуване за цялата препоръка. Край на гласуването. 62 за, 2 против, 1 въздържал се, приема се. Поздравления! Сега пристъпваме към 17-та точка от дневния ред. Споразумение за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу. Има само едно изменение – на госпожа Луначек. Е, кой е за това изменение? Единствено изменение за против въздържали се отхвърля се. В такъв случай гласуваме е, е, цялото становище, електронно гласуване. Край на гласуването. 54 за, 9 против, 1 въздържал се, приема се. Поздравления за господин Санчес. И така пристъпваме към 18-та точка от дневния ред. Стратегия за цифрова свобода в рамките на външната политика на Европейския съюз госпожо Шакия, имате думата. Е, е, Господин председател, преди да започнем презентацията, искам да изразя изненадата си, защото не сме разисквали до сега този въпрос, а сега имаме единствено възможността да изслушаме докладчика. Имахме много дискусии но нямахме никаква възможност да изразим мнение от страна на политическите групи по този доклад. Е, разбирам, че нямаме време, но ако някой ден открием, че е, нов посланник е, се е оплашил от един филм по интернет, тогава със сигурност ще видим до каква степен интернет влияе върху нашия живот. И мисля, че трябва да имаме много повече дискусии относно интернет и мястото му в нашата политика. Благодаря. Колеги, този доклад няма да се гласува сега. А, и имаме достатъчно време, за да го обсъждаме. Ние не сме гласували, днеска няма да гласуваме дългия доклад на господин Таран, така че ще имаме предостатъчно време да дискутираме сега. Добре, колегата Шаке. Моля, бъдете кратка, за да имаме повече време за дискусия. Благодаря. Радвам се, че имаме е, дискусия, но имаше, такава, имаше такова време също и по време на първия прочит на доклада. Има едновременни доклади, занимаващи се от една страна с сигурността, от другата с защитата, които бяха изготвени в две различни комисии – Господин председател, може би трябва да си изключите микрофона. Вие в този доклад ще видите все пак, че е, нещата са съсредоточени върху нещо различно, а именно търговия, човешки права и развитие и така нататък. Първият е, Доклад, който ще намерите в документите си, е резултат от сътрудничеството с много докладчици в Сянка. Искам да им благодаря. Но също така това е в резултат на работата ни с защитници на човешките права, друг бизнес, партньори, други заинтересовани страни. Това са все участници в процеса, които са на терена и които трябва да се справят с, с киберпроблемите ежедневно. Стратегията се опитва да разгледа всички възможности и проблеми, пред които сме изправени в Европейския съюз. И все по-широката роля на новите технологии в човешкия живот. Ние трябва да имаме ясен, адекватен политически отговор. Така че ние тук правим конкретни препоръки за стратегия в която ролята на технологиите е особено подчертана за външни действия. Нека да започна с положителните елементи. Технологическото развитие е позволило на всички хора по света да имат по-ясен, по-лесен достъп до информация, да се изразяват свободно и промени свободата на пресата. Видяхме, всички успяхме да видим нарушавания на човешките права по интернет от новите технологии не са толкова само важни за случаите на нарушаване на човешките права, но и за економическото развитие. От друга страна, виждаме, че тези технологии са все по-използвани за да се влияят на хората и да се ограничават или да се променя, променя бизнес климата все по-често се следят хората чрез това, което те търсят по интернет и а, се следят и се проверяват мейлите, които изпращат. Така че е важно да започнем да признаваме е, значението на технологиите и достъпа до интернет в контекста на човешките права. И трябва да сме сигурни, че това става в името на економически, културен, социален прогрес, а не да е заплаха за хората. В доклада ще видите, че има различни глави относно човешките права, относно търговията, относно управлението на интернет. Това са много важни елементи в дневния ред. И има препоръки относно какво трябва да направим за за да сме сигурни, че имаме добро равновесие. Например, когато става въпрос за търговия. Там много технологии биват изнасяни от Европейския съюз към други държави, където няма правова държава и тези технологии се използват за да се репресират за свободата на словото. Така че важно да имаме повече отчетност и прозрачност в новите технологии и да направим препоръки в един адекватен контекст на отговорност. Това е важно също и в рамките на търговските споразумения. Нека да не забравяме, че там новите технологии са много обсъждана тема. И така, сега, относно интернет, той се разви вътрешно нямаше толкова много правила и регулации, което доведе до един процес, който сега бива определен като процес с много заинтересовани страни. Правителствата използват интернет, също както и потребители и е, много фирми. Така че интернета се развива от всички страни, така да се каже. Разбира се, има и някои международни платформи, които се развиват, например Международният телеко... съюз на телекомите, а също така и ООН и някои правителства. И продължаваме да гледаме дали има други нови предизвикателства в това отношение. Разбира се, понякога интернет се използва за контрол над гражданите – и трябва Европейският съюз да използва своето влияние политическо и економическо, за да спре подобно използване на интернет. И мисля, че всички членове на Европейският парламент трябва да имат възможността да е, изразят правото на дигитална свобода в Европейския съюз и да разберат нашите граждани каква е ролята на новите технологии. Трябва също така да направим ни по-добри изменения – мисля, че бихме могли да продължим в този, тази насока, този процес. Поне за сега процес е много градивен, смятам. Работим с много заинтересовани страни. Целта ни е да имаме една релевантна, адекватна политика, да се сътрудничим и с комисията, с външната служба и комисарят по цифровите технологии също да бъде подпомогнат от нашите доклади в подобни действия, като а, търговия, човешки права. Благодаря. Е, благодаря. благодаря. Първо, Бих искал да изразя своето възхищение за немците, към немците, които реагираха то на скромните ми опити да обсъдя въпроса. Господин Брок отново показа, че е, далеч не е случайно съвпадение това, че той председателства на комисията. И така, сега по същество всеки ден ни показва е, как е, интернет става част от действителността. Е, това не е някаква екзотична част от нашето пространство, предназначена само за избрани. Това е пространство, където нещата, които се случват, се отразяват върху ежедневието на нашите гражданин. И според мен ние изоставаме. Ние много изоставаме в нашите дискусии от действителността. Ние с радост наблюдавахме арабската пролет, е, която се случи благодарение на това, че технологията обедини хората и им даде възможност да се въз... организират, докато днес сме ужасени от факта, че просто един филм, разпространен в интернет, води до убийство на дипломати. Така че този доклад е един опит и наблягам на думата опит, защото това все още не е разрешение, а просто проблем за това колко трябва да обсъждаме въпроса за свободата и доколко трябва да има регулиране на тази свобода. Защото ние трябва да отговорим на въпроса кой да регулира интернет, кой да създава регулацията, потребителите ли на интернет. Когато обсъждахме споразумението АКТА, видяхме, че има участници в обществения живот, които могат да се организират помежду си, за да протестират. Така че е, това не е просто някакъв правилник за вид търговия. Това е правилник, който засяга живота на милиони, които искат да бъдат свободни. Защо за нас е, свободата става натраплива мисъл? Защото е, ние се опитваме да измамим гражданите си. Например, е, с споразумението АКТА, ние се опитахме да го представим като търговско споразумение, е, като едновременно с това ние ограничихме свободата на потребителите на интернет, е, а също така за сметка и на нашите дружества, на нашите предприятия. Така че аз при цялото ми уважение към докладчика госпожа Шаке, която положи големи усилия за да стане инициатор на обществена дискусия, защото без активна обществена дискусия законът би бил празен, би бил решен от дух и ще остане само мъртва буква. А хората ще ни порицаят за това, че ние се опитваме да регулираме живота им без да ги слушаме така че аз имах също мнение по проекто доклада. До сега нямах възможност обаче да ги кажа. Сега глава четвърта започва с човешките права, защото те са основни човешките права трябва да стоят на първо място, когато обсъждаме какъвто и да било е, правилни, каквито и да било разпоредби, свързани с интернет. Е, така че е, това предполага, че когато някой иска да въведе нова технология в киберпространството, ще трябва първо да представи е, изследване на въздействието на новата технология върху е, човешкия живот, е, да не се нарушава тайната на кореспонденцията, да не се използват полицията и така нататък. Трябва да знаем каква е точната цел на тези технологии и изобщо да знаем подробности за тях. На второ място, в алинея 32 е където се е, твърди, че това трябва да засяга всички политики е, на Европейския съюз. Е, аз е, бях докладчик по политиката на съседство на Европейския съюз и мога да ви покажа области, в които е, можем да е, предпишем разпоредби, свързани с интернет и те ще бъдат полезни за нашите общи цели. Последното, което искам да кажа и което искам да се включи в доклада, е открита дискусия. Ние трябва да знаем, че потребителите на интернет са наши съюзници и ще останат наши съюзници, ако разговаряме с тях, ако решим да организираме една открита дискусия. Защото днес е, Положението с интернет е свързано с ЖП транспорта през 19 век. Всички са били доволни, е, докато всички могат да пътуват, докато е, до първата катастрофа. И тогава именно е, се създават и правилниците, свързани с, железопътния транспорт. Естествено, че тези разпоредби по някакъв начин ограничават свободата на движението, но са необходими за нашата сигурност. Така че в нашия, е, нашата комисия в целия Европейски съюз трябва да направим нещо подобно на а, е, това. Е, преди 15 години се опитах да въведа компютри а, в а, страна, която не беше свободна и Миналата събота аз демонстрирах в улицата на моята улица, заедно с един милион португалци, срещу глупавата економическа политика на Европейския съюз, която убива нашата економика. Аз а, не се съмнявам в властта и значението на интернет. Е, тази демонстрация не беше организирана от политическа партия или е, синдикат, а само от четири граждани в интернет. И заради това вие е, казате, че това е все едно ЖП транспорта 19 век или електричество. Или всъщност, е, както се каза, става въпрос за управление на потребителите на интернет. Затова ни е необходим Европейския съюз, не просто отделни държави членки. Както финансовата система, необходимо ни е управление на глобално ниво и трябва Европейския съюз именно да направи разликата. И аз смятам, че Марията включи тук е, много важни елементи и основно за кооперативната отговорност, да се включат и предприятията, а също така и действия, които поне според мен не могат е, да не бъдат свързани с предотвратяването на злоупотреби с интернет е, за тероризъм или за педофилия или за други, е, други злоупотреби. Аз не смятам, че това е причината, поради която е бил убит дипломат или са били, били убити дипломати. Те са били убити по различни причини, в различни моменти, защото са лидери или демагози или са мобилизирали тълпи. Е, може би се случва повече сега, но е, това е последица от е, това, че живеем в един глобален свят – Искам да кажа, че всяка стратегия на Европейския съюз, особено в областта на външната политика, е е, трябва да, да бъде проактивна. Не просто да подкрепяме тези, които са потерпевши от е, от неправомерна употреба на интернет, а, ние трябва да и е, всъщност да е, е, не даваме възможност да се осъществят опити за ограничение на свободата на словото, както се случва това в някои части на света. Тоест, ние трябва да мислим за е, свобода в интернет, като се спазват интелектуалните, правата за интелектуална собственост в интернет. Тоест, нашите творци, тези, които създават културни блага, в противен случай биха били в много голямо затруднение. <clears throat> Много благодаря, господин председател. По мое мнение, това, което току-що споменаха преждоговорившите, а именно протестите, например, които се регистрираха навсякъде, когато обсъждахме акта, същите тези протести отново могат да се получат в момент на обсъждане на стратегията цифрова свобода. Да, наистина, технологичните, новите технологии и тяхната цифровизация имат все по-голямо влияние на днешно време върху човешките права и тяхното зачитане. Човешките права в киберпространството става дума и не на последно място влияят и на свободата на пресата. Непрекъснато чуваме по време на нашите заседания или на пленарни заседания, че в има проблеми по света в различни държави с човешките права, с правата на свобода на пресата. И се оказва, че това, което не може да се публикува в пресата някъде, се оказва публикувано в чужбина или в мрежата. Позволете да подчертая, основната роля на Фейсбук в началните акорди на арабската пролет. Тези, които бяха за промяната в Египет, се организираха именно в Фейсбук. Организаторът, главният организатор на протести, на друг вид протести, но пак по интернет, получи пък награда Сахаров от Европейския парламент. Тоест, това е и да докаже колко е важна новата технология за съвременните политически движения. Това, което се случи по площадите на Египет и на Тунис, нямаше да се случи, ако не бяха новите технологични средства. И това всъщност налага необходимостта за опазване на човешките права в виртуалното пространство, човешките права на тези правозащитници, които организират протести в киберпространството. В парламента в момента се води дебат именно по този въпрос и по ролята, която играе доставчиците на интернет услуги корпоративната отговорност, която те носят в един толкова чувствителен въпрос, като човешките права в киберпространството. Как да бъдат гарантирани техните отговорности, изпълнението на техните отговорности, когато освен тях самите съществуват и друг вид заплахи, като тези заплахи, които спомени спомена госпожа Гомеш, като например детската порнография или организирани престъпни мрежи, които също процъфтяват в киберпространството. Т.е. как да успеем да сме максимално свободни и от една страна, а от друга страна, как да осигурим контрол и мониторинг, който в крайна сметка да гарантира сигурност. Сигурността и свободата трябва да вървят ръка за ръка в киберпространството сред неговите потребители. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Чудесно. Да, наистина, това е въпрос, който трябва сериозно да проучим и да обсъдим задълбочено, особено след случилото се през последните няколко дни. Не знам как ще стигнем до равновесие между свободата на словото, свободата на изказа и на изразяване, която е един от основополагащите стожери на нашата ценностна система, и от друга страна контрола и сигурността. Контрола и сигурността в страни, където те не са гарантирани, е особено важен. От друга страна пък изключително изключителните рестриктивни мерки биха помогнали на някои режими да действат с по-твърда диктаторска ръка, ако желаят. Освен това, разбира се, не забравяме и, че свободата на словото не може да доведе до идиотски провокации от страна на незрели хора, които в крайна сметка излизат извън всякакъв контрол. Не може едно произведение на изкуството, няма значение дали е добро или лошо, да възпламенява огъня на омразата между нации и религии. Разбира се, че няма да е лесно да установим такъв световен ред с едни и същи правила по цял свят. Аз поне нямам такава рецепта, но знам, че можем да обсъждаме и да обменяме идеи във всеки един новаторски, изобретателски процес се предлагат неща, които имат и положителни и отрицателни черти. Важното е да се намери баланса, златната среда между тях. Аз нямам магическа пръчка, не знам точно всъщност как трябва да процедираме, но едно знам със сигурност, че този доклад няма да е единствен, няма да изчерпи темата, ще открие дебат с специалисти. С специалисти, които познават добре връзката между ценностна система, правосъдна система и техно... нови технологии. Разбира се, този въпрос няма да го изчерпим днес. Още много време трябва да му посветим. Тази година определено разбрахме, видяхме какво се случва след излъчването на филми, като филма, който бе публикуван в интернет и последиците, които, до които това доведе. Благодаря. Заповядайте, госпожо докладчик в Сянка, госпожа Шаке. Благодаря. Мисля, че трябва да внимаваме да не оставим тези скорошни инциденти да вземат превес в нашата дискусия. Именно за това нека да напомня на колегите, че имахме три семинара в АФЕД, свързани с дипломатическите въпроси, транспортните въпроси и е, евентуално търговия. И, и хората, които успяха да дойдат, ни представиха те, дискусията от тяхна гледна точка. Това са защитници на човешките права, бизнесмени и така нататък. Аз участвах в дискусията. Мисля, че възможността, която имаме тук да погледнем каква ще е адекватната политика, е много важна трябва да видим как ще сложим акцента на развитието на технологиите и как съответно представителите за човешки права могат да използват тези технологии, за да подсилят човешките права и да премахнат ограниченията. Трябва също да свържем нашите идеи с комисията. Нека да не забравяме, че имаше една стратегия предложена от Катрина Аштън, но тя трябва да бъде подобрена. И оценката на мрежите в развитието на човешките права е нещо много важно. И трябва да имаме също и поглед, да не изпускаме от поглед контекста, в който се развиват тези технологии. Знаем, че съществува Facebook, съществуват и други такива подобни платформи за връзка и за обмяна на информация в мрежата. В Египет имаше подобна платформа, която подпомогна на хората. В Сирия има нещо подобно. Но има също така и много шпионски, така да се каже, технологии, които следят размя... на мнения от хората и съответно могат да бъдат в ущърб на човешките права. Ние трябва да намерим равновесието и да вървим към един отворен интернет, свободен интернет и да видим също и проблема с масовата цензура на интернет в Китай, защото това спира не само развитието на бизнеса, но също така и на човешките права нещо много важно. Така както каза госпожа Гомеш, има много възможности за хората да имат достъп до а, сравнително ефтини таблети и други, които могат да им осигурят достъп по този начин до информация, до образование неща, които а, са били гледани като табу и това подпомага правото, правата на жените или пък правата на, а, на гражданите като цяло. И последното, което ще спомена е управлението на интернет. Трябва да бъдем много внимателни и да не прекаляваме с регулацията. Все повече са участниците там, което означава, че ние не можем сами да правим правила за интернет. И трябва да внимаваме да нямаме нови загуби, така да се каже. Защото понякога ми се струва, че губим много. И а, закони, извинете. Да нямаме много закони. Защото понякога имаме наистина много такива. Опитваме се да наложим закони за прозрачност, закони за отчетност и така нататък. Така че очаквам да продължим дискусията не само между на мен и докладчиците в сянка, но и всички останали, които са заинтересовани от колегите, но също така и с останалите заинтересовани страни, компании, потребители и други, така както правихме и до сега. И искам да напомня на колегите, че вашите проблеми, свързани с, с киберпрестъпността, с киберобраната, са по-скоро за доклада на а, колегата Келъм в а, а, комисията 7. Това са взаимно допълващи се доклади. Благодаря. Damit kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Äh, dieser Tagesordnung... А сега минаваме към следващата точка от дневния ред, казва председателя която ще се проведе при закрити врата. Така че, моля, всички, които не са пълномощени да останат в залата, да напуснат. Мисля, че тази молба засяга най-вече задните редици в залата.